Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő napirendi pontra, de egy... Председателката. Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред или по-точно би трябвало да преминем към нея. Преди това трябва да изчакаме няколко минути, тъй като госпожа Могерини все още не е тук. Тя участва в друго заседание, за това моли за вашето разбиране. Ще изчакаме госпожа Могерини. В момента, в който се присъедини към нас, ще започнем дискусиите.